Павло, ready. Okay. KKK, we ready? Готови сме да започваме. Може ли да заемете местата си? Благодаря ви. Може ли да приемем дневния ред за днес? Не виждам възражения, за това считам, че е прият дневния ред. Одобряване на протокола от 9 януари. Имахме две заседания на 13, на 16 до 22, до 25 януари, също 27 януари. Читам, че също са прияти, ако нямате възражения. Имам кратко съобщение. Останалите съобщения ще останат за утре преди гласуването. Гласуването утре заедно с комисията Либе по досието за прехвърляне на средства. Ще се проведе от 11 часа в заседателната зала на Либе ПШХ Гласуването ще бъде първо там. Относно финансирането а, на тероризма, по това досие ще се гласува утре. Беше решено обаче да се отложи за следващата седмица, за 20 февруари от 12.30. Разбирам, че това не е идеалното време за доста от депутатите, но за съжаление не е възможна друга альтернатива за месец февруари. Така че пране на пари и финансиране на тероризма ще се гласува на 20 февруари в 12.30. Малко необичайно е времето, за което съжалявам. Сега преминаваме към четвърта и пета точка от дневния ред. Предлагам да ги разгледаме заедно, тъй като тези две досиета са свързани тясно. Ще дам думата на всеки от докладчиците и на докладчиците в сянка. Надявам се нещата да се изяснят. Първо, платежните услуги на вътрешния пазар. Докладчик е Диого Фео. Диаго, имате думата. Благодаря много. Бих искал да обясня по какъв начин протече работата ни с докладчиците в Сянка. Работихме в дух на разбирателство, на компромиси и съумяхме да Работим бързо, добре, ефикасно, което не винаги е лесно. И най-напред искам да изразя огромния си оптимизъм за това, че ще можем да спазим предложения график, т.е. гласуването в комисията през февруари и в пленарна зала гласуване през месец април. На второ място искам да подчертая, че това стана възможно, тъй като беше постигнато доста широко съгласие между представените партии тук и че е необходимо да бъдат защитени потребителите. Това е основната част на нашата дейност. Ние работим с цел да се опрости текста на директивата в максимална степен. И в близко време да не се налага нейното преразглеждане. Както многократно съм заявявал, нашата цел е също да бъдат внесени някои нови предложения в директивата за платежните услуги, преминавайки от директива номер 1 към директива номер 2 за платежните услуги, не се стига чрез това до съществени промени в правната уредба. Само става едно съвременяване – и се обръща положително внимание на третите страни, доставчици на платежни услуги, така наречените TPP. Има и въпрос, свързан с сигурността на операциите и недопускане на измами при извършването на тези операции. Необходимо е да бъдат въведени и някои принципи, свързани с опазването на личните данни, в случая във връзка с банките. И искам отново в заключение да изразя надежда, че ще продължим да работим и в бъдеще така добре по този въпрос. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на сътрудниците, както и на представителите на Европейската комисия. всичките дадоха своя принос за постигането на този добър резултат. Сега стигаме до обмените такси за платежни операции, свързани с карти. Давам думата на Павло Залба Бидеган. Благодаря, Шаран. Бих Искам да продължа там, където спря моя колега Фейл. Искам да благодаря на докладчицата Сянка, на сътрудниците, на Европейската комисия за доброто сътрудничество. Много важно е, за да постигнем резултат в уречените срокове, да работим именно в такова сътрудничество. Относно обенните такси, за платежни операции, свързани с карти. Тук подчертаваме нуждата от повече прозрачност, укрепване на вътрешния пазар и даване стимули на фирмите, за да внасят новости и на последно място, но не е по значение, да се засегне въпроса за защита на потребителите. Не е лесно е да се постигне баланс между тези приоритети и понякога има дори сблъсък между различни интереси, но ние се опитахме да се справим с тези четири приоритета. Някои казаха, че намаляването на обменните такси ще имат по-широк ефект и ще доведе до увеличаване на таксите за ползване на кредитни карти. карти. Този сценарий не може да се изключва, но той е най-лошо възможен и ако той се реализира, ние трябва поне да сме гарантирали прозрачността. Ако един потребител използва своята кредитна карта, той да знае поне колко точно плащат за операцията. Сега Минавайки към измененията, искам да коментирам някои отделни изменения и някои ключови въпроси, които са засегнати в изготвени от мен доклад. Първо, членът, който се отнася до обхвата. Знаете, че в предложението на Европейската комисия са изключени схемите, включващи трети страни от обхвата, както и от тези тавани. Разпоредбите на член 7 цели да се разделят обработващите субекти и съответните схеми. Аз не считам, че има обмени такси при участието на трети страни. Член 2 и дефиницията. Тук постигнах съгласие с докладчиците в сянка, що се отнася до дефинициите, предложени от Европейската комисия, за да може да се внесе повече яснота по целия въпрос за кредитните операции, и дебетните транзакции, да се направи раз, ясно разграничение между тях. Относно горните граници и периодите а, за прилагане, членове 3 и 4, тук считам, че беше постигнат доста широк консенсус а, в случай с операциите по кредите трябва да се прилага 0,3%. Можем да постигнем съгласие, въпреки че има повече проблеми с таваните по обмените такси. Там все още няма пълна яснота. Аз търся възможно най-доброто решение и най-широка възможна подкрепа. Бихме искали повече информация за ефекта, който тези обмени такси ще има върху държавите членки. На базата на информацията, която съм получил от Европейската комисия, е, е на лице едно проучване. Искам да помоля председателката дали можем да дадем сега думата на Европейската комисия, за да ни предоставят малко повече информация за техните констатации. Член 8 Относно съвместяването на марки, считам, че първоначалното предложение на комисията може да има обратен ефект. Комисията посочва, че не може потребителя да използва предварително избран метод и, за да, и трябва да избира всеки път при правенето на плащания. Това считам обаче, че не е ефикасно и ще доведе до доста осложнения, когато се стигне до плащанията, може да доведе и до забавене. Надявам се да постигнем консенсус и да постигнем компромис, за да има един процес на предварителен подбор и потребителя може да си избере по дефолт даден вариант и не да избира всеки път, когато трябва да прави някакво плащане. Това е, може да не е задължително, но ако един потребител иска такава възможност, той трябва да може да избере предварително определена схема или определена марка, а не всеки път да избира по-отделно. Относно член 10, относно правилата, свързани с собствеността върху картите. Като потребител, аз считам, че е важно да има сигурност. Потребителите трябва да знаят, че картата им ще бъде прията от даден търговец. Ако търговец търговецът има право да отхвърля определени карти. Това само ще доведе до несигурност за потребителите и това ще има ефект на бумеранга. Вместо да се стимулира използването на плащания с карти, ще се стигне до обратното. Потребителите ще се безпокоят от дали тяхната карта няма да бъде отхвърлена, така че ще търсят други варианти, а именно плащане в брой. което означава, че ефектът ще бъде обратен на този, който търсим. Този проблем, свързан с член 10, трябва да бъде разгледан съвместно с въпроса за допълнителните такси, които се разглеждат от колегата Диого Фейо. Не считам, че търговците трябва да имат вариант да отхвърлят някои кредитни карти. Собствениците на магазини могат да налагат евентуално допълнителна такса, ако някой кредитна карта бъде използвана, но поне потребителят ще може да използва картата, която желая. Ето така виждам аз постигането на евентуален компромис оставам на ваше разположение и с удоволствие ще изслушам това, което имате да кажете по въпроса. Благодаря, госпожа председател. Сега давам думата на Оле Лудвихсен като първи докладчик в сянка. Ами, благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика господин Фейо. Има някои аспекти, които не са така прости и да се надяваме, че ще можем да постигнем компромис. Освен това е необходимо да имаме предвид, че нашата цел е създаването на един сплутен вътрешен пазар – да се има предвид, че трансграничната конкуренция е много важна. Също така смятам, че е важно да подчертаем и че в предложението на комисията има три елемента. Единият е свързан с трансграничната система за разплащане, която трябва да обхваща единни правила. Има подобни правила в договорите, сключвани с администраторите на разплащателните услуги, както и в договори с трети страни. Целият процес трябва да бъде контролиран по-добре и ем, потребителите, клиентите трябва да се чувстват по-сигурни. Това е много важно. Ето защо отговорността трябва да бъде разпределена сред различните участници. Дискусиите до сега бяха проведени доста конструктивно. Необходимо е да бъде създадена система, която да функционира ефективно и на практика. Други елементи са свързани с начините на плащане. Таксите е, не биха изиграли една непременно положителна роля на пазара, тъй като тяхното приложение е, ще бъде ограничено ще се стигне до повечето случаи до допълнителни такси, които трябва да се поемат от потребителите. И за потребителите е трудно да си създадат една обща представа за тези допълнителни разходи. Не става про, че трябва да се забранят тези допълнителни разходи, но като цяло темата е доста сложна. За да има един е, единен и добре функциониращ вътрешен пазар е необходимо е такъв тип такси да бъдат забранени във всички държави членки. А в тази връзка смятам, че предложението на комисията е разумно. Ам, може и а, други начини разплащане да бъдат а, забранени, да, в, по този начин да се ам, създаде един а, единен вътрешен пазар за разплащанията, който да е в услуга на потребителите. Не е това единственото решение, но аз съм отворена за всякакъв ти предложения. И накрая увер... уверен съм, че ще продължим с нашите дискусии, ще стигнем и до нови решения. Благодаря ви. Благодаря. Господин Балтини, ако е тук. Не. Софи Интфелд. Някой ще вземе ли думата от нейно име? Нилс? Thank you. Thank you, благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на докладчика за балансирания доклад. Подкрепям доклада до голяма степен. Внесъл съм няколко изменения, свързани с таваните за таксите по дебетните и кредитните карти. Подкрепям като цяло линията на, доклад, на докладчика. Този модел, свързан с връщането към разплащанията с налични средства, не би довел до постигането на, заложни, на заложените цели. Такива плащания може да са удачни в малките магазинчета и заведения в малките населени места. но като цяло банките биха претърпели загуби и би се стигнало до нуждата от повече пари в наличност. Търговците ам, са поставили изисквания към банките, така че а, обработването на плащането да става по-бързо и това е да е от полза за всички. Такава система е а, добре да бъде създадена, но едва ли ще е доходоносна в всичките 28, 28 държави членки. Преди са 42 цента за всяка транзакция и дори ако транзакцията е в размер на 20 евро, така е както е в коми... предложението на комисията, но в Финландия и Швеция има такси и при суми под 20 евро. Загуби, загубите се изчисляват или възлизат на 0,9% от обема на транзакциите и тези загуби също трябва да бъдат взети предвид при изчисляването на ам, действителните разходи по транзакцията. Относно средно претеглената стойност има някои проблеми свързани с прозрачността. Европейският банков орган ще упражнява контрол и е необходимо да се предвидят санкции за тези, които нарушават правилата. В противен случай ще има проблеми. На следващото, на следващото място таваните предвидени за кредитните карти. Предлагам заличаване на таваните. На трето място определението за транзакциите с дебитни и кредитни карти. Ако дебит, е, разплащането с дебитната карта е, се извършва в рамк на 48 часа, това ще е стимул за банките да ам, забавят е, плащанията и необходимо е да се прибегне към определеното предложено от ЕЦБ. На, последното, на последно място жалко е, че комисията не е представила ам, оценка на въздействие за това какво а, какви ще са последиците от ам, въвеждането на ам, отделните принципи. Ние не знаем ам, каква ще е степента на намеса и поше как ще протекат нещата. Благодаря. трябва да трябва да кажете, че това беше вашата позиция, не позицията на докладчика в Сянка. Така ли е? Необходимо е да изясним това. Може да има разнопосочни мнения. Смятам, че Нил съвсем ясно каза, че представя своите изменения. Няма проблем, но искам да внеса яснота и да кажа, че това не е реч, която е произнесена от името на Софи. Господин Балдини, Вернер, какъв е проблемът? Как да направи Нилс това? Как да постъпи, когато в е, неговата политическа група исканията между 0,1 и 0,5%. Как да постъпи той? Може ли някой да каже? Но да приемем 0,3 като стойност, председателят. Ако искате сега да чоплите тема група по група, нямам нищо против, но нека първо да се изкажат официалните представители и координаторите. Господин Балдини има думата. Захвалюем, госпожо председница. Я ще Благодаря, госпожо председател. Ще а, се възползвам от а, възможността да говоря народния ми език. Ще кажа а, първо няколко неща, свързани с предложението, представено от комисията по темата за обмените такси за платежни операции, свързани с кредитни карти. Това е едно отлично предложение по редица причини. Една от тях е следната. Предлага се възможност на гражданите да да се ползват с по-голяма прозрачност, що се отнася до банковите транзакции. Но колко, какви ще са таксите при тези транзакции с кредитни карти? Вярно е, че има несъответствия. Получили сме документи от Европейската комисия, които посочват, че има разминаване в процентните стойности, свързани с операциите по, с кредитни карти и плащанията по друг начин. Става въпрос за 30% в Северна Европа, в Северо-Западна Европа. На други места е до 70%. 70% от всички ам, плащания. Това е само една част от цялостната картина. Ам, дава ни възможност да добием представа за това колко, са, е, колко е разно колко е голямо разнообразието на кредитни карти в Европейския съюз. Но тук става въпрос за обмените такси. И ето защо Предложението на комисията цели не само постигането на висока степен на прозрачност, но и до обединяване на единия пазар, уеднаквяване на пазарните принципи. Това е желанието на Европейския парламент като цяло и не е нещо ново, но е добре да имаме възможност да обсъдим тези въпроси Господин Залба направи много добри предложения. От името на моята политическа група и в качеството ми на докладчик в Сянка мога да заявя, че ние а, внесохме различни а, изменения с предложения за внасене на някои промени. Те са свързани с унифициране на транзакциите с кредитните карти намаляване на таксите и улесняване на начинът на използване на кредитни а, карти от страна на нашите граждани. Нашите граждани имат право да знаят колко струват тези банкови транзакции емисии, за какви проценти става въпрос. Чухме какво е предложението на комисията. В Германия става въпрос за средна стойност 1,8, в Дания а, става въпрос за 0,1 и а, има и други стойности, които са между тези крайни стойности. 0,2 за дебетни карти, 0,3 за кредитни карти. Обаче виждаме, че в Дания има и още по-ниска такса в размер на 0,1%. Гражданите в Дания плащат поне почти 80%, извършват по 80% своите плащания чрез кредитни карти. Необходимо е да се увеличи нивото на плащания с кредитни карти, но и в тази връзка да се увеличи прозрачността. Оценяваме усилията, положени от господин Салба. Опитвам се да направя каквото е възможно от името на нашата група, така че да приведем нещата напред и да постигнем възможно най-много, защото това е много важно. Uh, Благодаря. А сега на зелените. Кой ще говори първи от тях? За директивата за платежните услуги. Благодаря, госпожо председател. Бих искал като бърз увод да кажа, че ние, зелените, заедно с докладчика и докладчица за Всянка смятаме, че вървим в правилна посока. И ще постигнем двойната цел на тази директива, а именно разширяване на условия на конкуренция в най-добри условия, осигуряване на системата в платежните услуги, която ще функционира в интерес на потребителя. Няма да е, изброявам списъка на нашите споразумения, компромисите, които постигнахме с докладчика, те са многобройни, но искам само да ви дам два примера за резервите, които все още имаме и да направя две забележки по същество. Два примера за резервите, които все още имаме. Смятаме по-конкретно, че лимитът за транзакции от допълнителни, примерно транзакции чрез GSM, е споменати в 10 параграф на 3 член, трябва да бъде максимален, максимален на, на граница и страните да могат да го намаляват, ако желаят. Второ, по задълженията за картата, да се покаже картата. Ние сме в полза на компромиса, който прилага, предлага докладчика с едно изключение. Възможността за националните надзорници да а, а, правят изключение от своите задължения, както е се казва в параграф 2 е. Също два ключови въпроса, които се предлагат в компромиса. Въпросът за достъпа до банкови сметки на частни лица и когато става дума за идентифициране на услугите, които са предоставени от трето лице. Това е въпрос, който е много деликатен и много важен. Първи, втори важен въпрос. Въпросът за надписването на фактурите. Обсъждахме този въпрос с комисията. Това става дума за допълнителните разходи, които се включват споменати са в 55-та точка. Ние продължаваме да настояваме за пълна забрана на подобна система на надуване на фактурите защото това, което функционира добре в много страни, трябва да се прилага навсякъде. Благодаря. Мисля. А сега без, също от името на зелените. А, да, а, и аз и, и като докладчик в Сянка ще говоря също от името на зелените. Въпроса за обменните такси и за платежните операции са много важни. Когато обсъждаме компромисите, трябва да, бъдем, да се придържаме колкото може по-близко до предложението на комисията, защото там е намерен баланс, според мен. Но имахме също така едно много добро заседание по обсъждане на възможните компромиси. Искам да благодаря на докладчика за единомислието, което постигнахме по много въпроси. Сега член 3, е, параграф 4, е, е, където имаме някои различия. Както каза и докладчика, става въпрос за различните тавани, за различните кредитни карти. За дебитните карти е ясно, че ще имаме фиксирано равнище. Обсъждахме ниво 7 цента. Ставаше дума за 10 евро. 7 евро да бъде нивото за границата, прага, за който се използват дебитите карти. Мисля, че 7 цента е така малко нисичко. В Белгия е 5 цента, в Дания дори 0 е този прак. Ние всъщност сме също в полза на 0, когато става дума за минималните възможни транзакции с дебетни карти. Но добре е да имаме фиксирано ниво за дебетната страна, а пък свобода при кредитната страна. Когато става дума за това кога да влезат в сила тези изисквания, трябва да обсъдим този въпрос с комисията, защото очевидно комисията прави разликата в, сил, в влизането в сила в страните, по-отделно и в трансграничното действие на, на директивата. Трябва да поговорим тук, да видим кога ще трябва да влезе в сила. Ако дадем една година за влизане в сила на директивата, това ще бъде много различно от това, което предлага комисията за трансграничното влизане в сила и за мен това е разговор, който трябва да продължим да водим с докладчиците в сянка, но бих желал да чуя какво мислят комисията по този въпрос. Сега по 8 член. Нещо, което се спомена също от докладчика. Стана ясно и на заседанието на докладчиците в Сянка и докладчика от името на социалистите. Не мисля, че има причина да променяме радикално 8 член, трябва да предложим, да разговаряме още по този въпрос. Трябва също да обсъдим десети член. Ние не виждаме никаква причина да се отклоняваме от предложението на комисията по този въпрос. Защото не виждаме смисъл тези карти а, а, да се третират по-различно, като се отклоняваме от предложението на комисията. А, ако прилагаме подобни карти, защото в такъв случай онези, които са избрали карти с по-низки такси, е, ще трябва да плащат и за онези, които плащат повече. Трябва да имаме възможност да се отказва картите, защото иначе ще подкрепим пазарна злоупотреба, нещо, което ние не искаме да има привилегировани карти. И затова смятаме, че предложението на комисията е добро. Тъй като знам, че подобен дебат се е водил на заседанието на, в, на социалистите и на Алде, Лукаш Сагавсянка от името на Алде предлагаше нещо подобно, така че добре е да чуем новите предложения, които докладчиците в сянка ще направят, но очаквам да постигнем компромиси по тези въпроси. За сега върви много добре. Сигурно ще се умеем и по член 10 да стигнем до споразумение. Ашли. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря от, от името на моята група. А, и по двете досиета а, а, а, на Його и, и Пабло първо искам да благодаря за тяхната работа. Сега по отношение на а, а, изключението, цифровите изключения. А, а, искаме да имаме еднакви условия за всички. А, е, става дума и за а, е, благотворителните плащания, които се правят с СМС. Е, е, и предлага се да изключим тези благотворителни плащания от директивата и бих искал комисията да каже, имаме ли правна яснота по този компромис. Постигаме ли с него това, към което се стремим? По отношение на така наречените ТПП картите от трети, от трети страни, така наречените карти трети страни, като Diners Club и МС, а трябва да бъдат изключени. Те, разбира се, конкурират големите картоиздатели. И дава се, прави се предложение, с, което, с което те им се, е, не им се разрешава да преговарят отделно с търговци, което закрепва сегашното пазарно положение. Защото тук става дума за многостранните обедни такси и за таксите за обслужване на търговец. Трябва да мислим на интересите и на потребителя, и на търговеца на дребно. Сега за директивата за сигурността на информацията, както, както знаете, още не е приключила, продължава работата по нея, не знаем как ще изглежда, когато бъде завършена. И за това позоваването, позоваването на тази директива води до липса на яснота в текста на PSD2 е, е, се предвиждат подобни текстове. Е, и затова аз бих искал позоваването на проекто директивата да се премахне. Сега регламента за МИФ, многостранните обменни такси. Там там 0,2% е приемлив ниво, обаче ние не сме съгласни с цифрата 0,3% за кредитните карти. Смятаме, че такова ниско ниво ще има неочаквани последици, които ще бъдат вредни за потребителя. Ще бъдат вредни и за конкуренцията. Малките кредитни, фирм, издатели на кредитни карти е, казват на моята група, че по този начин ще пострадат е, техните печалби и те може изобщо да престанат да издават е, кредитни карти. Комисията не е отчела факта, че не само банки издават кредитни карти. Намаляването а, на обменните такси така драматично, където в моята страна, където те сега в момента са 0,5%, ще доведе до въвеждане на годишни такси за кредитните карти. И потребителите в моята страна съвсем не биха искали да плащат годишни такси за използването на кредитните си карти. И сега, като разглеждам различните компромиси, аз съм полза на изменението на Херланген 176 което предлага 0,8% в начало и в срок от 5 години да се намали постепенно до 0,3%. Според мен това е разумен компромис и моята група е готова да го подкрепи. И ако докладчика е готов, разбира се, да върви в тази посока и да го приеме. Сега, как да бъдат въведени тези е, нива? Е, е, според мен две годишния срок е прекалено дълъг. Е, знам, че докладчицата в Сянка е, им се иска да се въведе всичко това в рамките на една година. Сега, разделянето от една страна схемата, от друга страна на обработката. Изискването, издателя обязателно да предлага услуги за обработка, ще ограничи конкуренцията. Допълнителните разходи вероятно ще бъдат, ще трябва да се платят от бизнеса и от потребителите. Сега, колкото до привилегированите карти и съвместното издаване, подкрепяме позиция на господин Заула. Благодаря, Йога. Благодаря, Шарам. Аз съм докладчик в Сянка и по двата доклада. Äh, Това беше и предложението от е, вчера, свързано и с е, марксистските идеи. Правят се коментари в залата без микрофон. Okay. Yeah, mal... Първо искам да благодаря на двамата докладчици за доброто сътрудничество до сега и е, според нас Предложението на комисията е добро като цяло. Приветстваме това предложение. Много неща бяха казани. Много това, което беше казано, мога да го подкрепя, но искам да допълня нещо от гледна точка на защитата на интереса на потребителите относно многостранните умени такси, така наречените МИФ, звучи като МИФИТ. Та, относно тези многостранни умени такси, съвместяването на марките е, е нещо, което е доста разумно. Така ще е възможност на клиентите да боравят с една карта и също време да има на разположение различни схеми за разплащане. От наша гледна точка в условията на конкуренция ще може да се осигури по-ефтин достъп до въпросните услуги. Два основни коментара, свързани с директивата за разплащателните услуги. Две неща, които са много важни от гледна точка на защитата на потребителите. Бих искала още веднъж да подчертая, че не сме приключили все още. Съществува проблемът с третите страни доставчици на платежни услуги. Банковите данни се прехвърлят на трета страна. Говорим за пин-кодове, за тан-кодове, така че да се предостави достъп до въпросната сметка. Това означава по принцип, че ам, трябва клиента да се да предостави своите данни за достъп на тази трета страна. И от тук идва въпросът свързан с защитата на данните може понякога да се прояви сериозна небрежност и да се стигне до проблеми, свързани с защитата на данните, да се стигне е, до нанасене на е, щети. Е, има предложения, свързани с следното. Като цяло тези пин кодове за достъпа до сметката да бъдат споделяни. Да има един пин код за общия достъп и още един пин код, който а, дава достъп само до ам, разплащателната част. Това е а, една тема, която искам да бъде обсъдена, защото тя е важна от практическа гледна точка. Още веднъж искам да подчертая, че трябва да се работи в тази посока, за да се стигне до едно разумно решение. Тази сутрин разговаряхме с представители на комисията и беше спомената темата и за динамичните тан кодове. Това е позоката, в която трябва да се отправим. Вторият въпрос е свързан с директните дебити. В Германия практиката е следната. Сумите могат да бъдат приспаднати в рамките на два месеца, няма риск. На практика няма някакви рискове, свързани с злоупотреби, но е важно за потребителя да има тази възможност, така че да се засили доверието в самата система. По някаква, под някаква форма да бъде върната сумата, ако има някакви проблеми с търговеца. И по този начин ще се засили доверието на клиентите в системите. Тази система за възстановяване на сумите да бъде предвидена и в директивата за разплащателните услуги. Ако на държавите членки се предостави такава възможност, според мен ситуацията ще се подобри. Ще... Не трябва да се дава възможност на търговци да прибягват към услугите на трети страни, в които тези, тази възможност за възстановяване на сумите не е предвидена или условията по нея са по-лоши. Трябва да са еднакви условията, да се внесе яснота и да се каже, че а, ще стигнем до едно решение, което уважи за целия а, единен пазар, а няма да се предвиждат различни възможности в различните държави членки. Благодаря ви. Okay, thank you. Благодаря много. Има ли някой от името на ЕФД? Не. Преминаваме към останалите оратори. Доста дълъг е списъка в зависимост от това колко бързи са, ще имат думата и комисията в последствие. Първо давам думата на Вернер. Благодаря колегата Фокс. Вече спомена едно от изменението, които съм внесъл. В зависимост от вида 0,7-0,8% да бъдат предвидени за срок от 5 години, а, а не а, да се изчислява за основата на плащания на ден. Необходимо е да се предвиди по-дълъг срок, по този начин ще насърчи конкуренцията. Искам а, да пледирам за ам, одобрението на тези изменения. Те са две на брой да бъдат включени в текста. Има и предложение а, госпожа Инве от 0,0% и госпожа Вортман Кол това да не бъде а, включвано в компромисното предложение. Това е неприемливо. Първо, а, когато има конкуренция между картите, е необходимо да има достатъчна степен на прозрачност. Не, не трябва с а, нашите разпореби да намаляваме прозрачността и да отежняваме процедурите. Няма компромис, свързан с а, тристранните и петстранните а, системи. Ние в качеството на Европейския парламент сме задължени а, да гарантираме еднакви а, правила за, конкурен... за конкуренцията. 5% от пазара или 105 милиона евро не трябва да предоставяме някакви конкурентни предимства на американските разплащателни системи. Може би в Лонското Сити тази тема е, е нещо интересно, но ние сме на мнение, че по тази тема, преди да стигнем до компромис, да се обмислим хубаво нещата. Искам да помоля колегата Салма още веднъж да работи за постигането на компромис, който да има за цел постигане на възможно най-много неща. Като координатор искам да помоля по време на срещата на докладчезите е, е, в Сиан, да не се стига до там, е, че предложенията се представят само на английски, защото няма време или трябва да се действа по начин, който е различен от вече обсъдения. Проведохме тристранни срещи с гръцкото председателство левицата беше готова да приеме неудачните компромиси на съвета. Смятам, че всяка банка трябва да представи възможност за водене на обикновена сметка. Това от гледна точка на принципите на конкуренция. Ние а, искам да а, кажа на колегите, че ние представяме гражданите, а не сме представители на някоя банка или на съвета. Uh, um, Имаше доста интересен обмен на реплики извън микрофона. Жан-Пол си има думата. Благодаря, госпожа председател. След толкова оживеното изказване на Верген Лаген, се вижда, че няма липса на желание за реагиране от страна на Европейския парламент. Искам да благодаря и да поздравя двамата докладчици. Аз а, работех по предходната директива за разплащателните услуги. Зная колко сложна технически е тази тема. Искам да припомня това, което казвам от 2006 относно плащанията. Това е една търговска дейност, тя е полезна, но това е все пак търговска дейност. И като търговска дейност предприятията, независимо от техния статут, трябва да получават разумно възнаграждение. Затова съм за предложенията, направени от Вернер и някои други, относно това, че обмените такси са економическа дейност и отговарят на предоставената услуга и отчитат реалностите, на трудностите при извършване на операциите. Ето защо аз считам да да нямаме абсурдни идеи да се примахнете цяло таксите и че това ще намали а, разходите. Ще има някои, които ще се възползват от това, но ако не се плащат, например, заплатите а, на работещите в автомобилостроението, автомобилите ще бъдат по-ефтини при това положение. Считам, че трябва да се отчете необходимостта да се запази едно разумно възнаграждение за предоставената услуга. Имаше интересни компромисни предложения, няма да се връщам на тях. Едно изменение беше направено сходно на колега, който го представи и аз съм го оттеглил, защото ставаше дума за малки разплащания чрез радиотелефон. Ако се приеме, ще доведе до парализиране на тип разплащания, които са важни за потребителите, без да се е, засягат операциите, осъществяващи от е, големите е, субекти, като банки и други. Затова аз от, оттеглих моето изменение и предлагам Жан-Пол Бесе да помисли също по този въпрос. Благодаря. Пали Шмидт има думата. Благодаря, госпожо председател. Съжаляваме за това объркване с е, докладчиците в сянка. Докладчикът ни е в сянка, госпожа Софи Инфелд, и тя казва пълна забрана е, на операциите за кредитните карти 1,2-1,1% за дебитните. Изваждане на ТТП от обхвата. Кобеджинг в подкрепа на предложението на комисията. Премахването на електронните портфели от обхвата. Това е гледната точка на докладчика в сянка. Обикновено докладчикът в сянка има думата, но беше добре да изслушаме господин Ланген, тъй като това създава впечатлението, че дори някои от останалите политически групи имат проблеми. Аз се борих с либералната си съвест. Винаги съм бил против поставянето на каквито и да е тавани. И това не ни е задачата в този парламент. Това е въпрос, който трябва да се решава от пазара. Но бих приел такава горна граница при тези обстоятелства. Както каза и Лангин, по-малки неща, по-малко неща бяха постигнати, така че всички се борим, господин Ланген. Колегата Нилс постави въпроса за микроплащанията. Това също е проблем. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис. В комисията ИМКО вчера гласувахме в подкрепа на това държавите членки да въвеждат по-низки тавани чрез националното си законодателство. Това е един пример. Но имаше и друг начин за намирането на решение чрез компромисен текст както стана ясно от разискванията вчера, но не беше прието предложението им. Ние трябва да дефинираме какво означава микроплащане. 35 евро, 12 долара в САЩ или по-низко. Освен, освен това, за някои поне страни е необходимо да се постигне един разумен компромис. Благодаря. Уолф още не се е върнал. Мариан. Благодаря, госпожа председател. Аз също съм от тези, които по принцип подкрепят свободния пазар и за конкуренцията. Но тук имаме проблема, който съществува вече от години. И за това аз тук се радвам, че комисията представи такова предложение, за да се сложи таван. Това е на първо място. Аз също съм представила изменения по това предложение. Става дума за едно изменение, което се отнася до дебитните карти. Обмените такси за тях трябва да достигнат 0%. Трябва да се приеме законодателство, което да даде достъп до, на всички до такива карти и за това не трябва да се допуска обмените такси да бъдат възпиращ фактор. Второ изменение, което съм представила, се отнася до лимитите за всички карти, да се остави една възможност да се отхвърлят скъпоструващите карти. Защо? Защото нещата опират до конкуренция. Аз считам, че при максималните тарифи трябва да оставим конкуренцията да се свърши работата. На следващо място дали един търговец може да откаже или не да приеме карта. Ние трябва да дадем марш за маневриране на търговците. Те могат да ни приемат всички карти, които а, имат а, различни последици за, за тях. Що се отнася до съвместяването на марки, съм представила също няколко изменения целта на които е да се прецизира как могат да функционират нещата, също да се въведат някои правила, за да е ясно какво може да прави или не потребителя или търговеца. Бих искал да помоля докладчиците да вземат предвид тези изменения и да им благодаря за положения труд до момента. Благодаря много. Улф още не се е върнал. Павло каза, че не иска да отговаря за дълго. Може би да дам думата на Европейската комисия. Моля ви да не бъдете прекалено дълги, защото нямаме много време, но би било интересно да чуем и вашата реакция. Благодаря. И аз ще се опитам да говоря кратко. Искам да подчертая качеството на измененията, които показват познаване на материята и отразяват сложността. Има няколко въпроса. Нивото на таксите, второ как да се използват картите, ако се, ако се приеме предложението и също така прозрачността за нивото на а, таксите. Беше казано, че тук нещо малко трябва да се добави. Не става дума за въздействието на тези нива, защото ние на широко сме обсъждали това вече в оценката на въздействието, възможният резултат от прилагането на тези нива. Също така искаме да ви предоставим колкото е възможно повече информация за това как се изчисляват тези нива, как се е стигнало до тях, в случаите, когато става дума за конкуренция. И както много депутати вероятно знаят, има изследване, което в момента върви за разходите на търговците, когато приемат било кешови, било картови плащания. И по време на това изследване ние получихме много искания да бъдем колкото може по-открити относно неговите резултати. И това е едно интензивно, една интензивна и трудна работа и смятам, че окончателният доклад ще бъде готов към средата на годината, но някои предварителни резултати вече са на лице и се надявам едно малко представяне може да бъде организирано на тези резултати идната седмица. От тези от вас, които се интересуват, ще получат съобщението, ще видят съобщението за това събрание на нашия вебсайт. Резултатите също ще бъдат публикувани. Ако не искате или не можете да додете лично, ще можете да се запознаете с тях. Това по отношение на прозрачността. Това е първият въпрос. Вторият въпрос. А, дали ще губи или ще печели бизнесът с картите в резултат на тези предложения? Говорихме за дебетните карти. А, има много проучвания на банките по отношение на разходите. Има страни, в които няма изобщо а, обменни а, а, такси, така че това е възможно. А когато говорим за кредитните карти обаче, има редица проучвания, които показват, че издаването на кредитна карта е много печеливша дейност за банките и те печелят много повече, отколкото а, печелят търговците на дребно, разбира се. Има и решение на съда, на общия съд, който също посочва в своето определение, че издаването на кредитни карти също генерира и други доходи, включително доходи от лихви. Тоест, съвсем не смятаме, че в резултат на нашите предложения банките ще фалират. И също така е, може да се каже, че предимството на кредитните карти не винаги се използват от е, потребителите. Тук е възможно също усъвършенстване. И сега още за прозрачността. Ще бъда кратка тук. Имаше обсъждане е, на въпроса за съвместното издаване. Единственото, от което мога да кажа от гледна точка на комисията, че ние отдаваме значение на тези предложения и че е, искаме да се създаде функциониращ пазар. Ако още 4 години са необходими за развитие и за регулиране на таксите на е, подобни плащания, в такъв случай, ако това ще доведе до по-висока ефективност на пазара, в такъв случай едва ли ще бъде е, необходимо да слагаме тавани за таксите. Тоест, тези мерки може би са необходими и накрая за преходния период – там аз направих едно малко собствено разследване, дали ще бъде една или две години преходния период. Ако погледнем а, миналият опит, виза, дебит виза картите имаха нужда в, от два месеца, за да влезат в сила. А, това се въжи и за други карти. Mastercard, а, а, когато ставаше дума за случая за конкуренцията, ще влезе в сила в 4 месеца във Франция също имаше поети ангажименти за намаляване на таксите за дебетни и кредитни карти. Те влезаха в сила за 3 месеца, а за виза и MasterCard те влезаха в сила за 2 месеца. И накрая трябва да кажа, че има три страни членки, в които вече а, се въвежда законодателство за намаляване на таксите. А, в Польша е въведен преходен период от 6 месеца, и в Румъния. Да, втория пример, да, Румъния. 6 месеца преходен период. А, нямам най-нови данни за Румъния, но това са двете страни членки, които в момента въвеждат а, а, това и преходния, намаляване на таксите и преходния период е как, 6 месеца, както виждате. Благодаря. Благодаря, Пабло. Благодаря, Шадо. Благодаря, Шарон. Благодаря на всички за техният принос. Ще съм по-кратък от останалите. до двамата докладчици, ако обичат да ни предоставят цялата информация, така че да можем да обсъдим това в нашите политически групи. Това е моята моба към много уважаемите докладчици. Yeah? Yeah, yeah. Eh, gracias, eh, eh, no tengas ninguna duda de que se, si el, serás bienvenido. Не трябва да се съмнявате, че ние с нетърпение очакваме следващото заседание на докладчика и докладчиците в Сянка, който ще се състои миналата, следващата седмица. Съгласен съм с вас, че 0,0% едва ли ще има някакво място в споразумението. Колкото до сроковете, там ще трябва да се опитаме да намерим, да стигнем до консенсус. И вероятно ще трябва да се договорят докладчиците и вносителите на изменения, както е. благодаря на всички, които участваха в този дебат, включително, разбира се, докладчиците в Сянка. Искам да кажа на господин Ланген нещо ясно. Аз не съм казал нищо по, по въпроса за компромисите. Те не са окончателни, те са само предложения, все още работим по тях. И не мисля, че е, докато те получат окончателен вид, има смисъл да бъдат е, оповестявани. Защото е, това ще доведе до хаос в преговорите. Именно за това проекто компромисите, текста им не е раздаден. Сега, има а, някои които са за съвместното издаване. И аз мисля, че тук трябва да имаме гъвкавост, за да може да използва потребителя системата, която предпочита. Искаме системата да бъде колкото може по-гъвкава. Колкото за таксите е, и възможността търговците да събират допълнителна такса. Може би не съм бил достатъчно ясен, нека го кажа съвсем ясно. Това трябва да може да въжи само за карти, които излизат извън приложното поле на директивата. Е, не за онези, за които се отнася тя. Подчертавам, е, целта е да постигнем една по-ефективна, по-сигурна система. И когато имате кредитна карта, трябва да сте сигурен, че тя ще бъде приета. Но разбира се, ако вашата карта излиза извън приложено поле на директивата, търговецът, приемайки, може да има право да до... събере допълнителна такса. По другите въпроси а, с голямо удоволствие ще разговарям с всички. Всички заинтересувани са добре дошли на заседанията. С радост ще разговарям с тях. Благодаря, Йорго. Благодаря. Най-напред и искам да благодаря за духът, в който се проведе този дебат. Колкото до инструмента ПСД, е няма някакво разногласие по този въпрос. Може би той в никакъв случай не е толкова интересен, колкото директивата на Пабло, обаче все пак има своето значение. Той има своето значение за поощряване на конкуренцията, за улесняване на достъпа на нови участници в пазара и, както чухме от докладчиците в Сянка, вървим в правилна посока и вероятно ще постигнем споразумение. И затова бих искал да призова всички от тези, които няма да могат да присъстват на заседанието на докладчица Шанка в 8 часа утре зара, но бих искал всички те да присъстват, но трябва да кажа, че резултатите, до които ще, ще стигнем, т.е. компромиса, който ще постигнем, ще бъде достояние на всички, направен на достояние на всички. И трябва да кажа, че най-спорната част от директивата е, е директивата е частта, която се отнася до допълнителните такси. Е, защото е, при многостранните обменни такси е много важно да се създаде равнопоставен, условие за равнопоставеност на всички участници. А при четирма участници това е още по-трудно. Въпросът никак не е без значение и не е лесно е решаването на проблема. Но ако е възможно, както Оле казаше, да получим, да стигнем до споразумение по въпроса, споразумение, което да е достатъчно просто, е, сега да кажа във връзка с това, че няма единодушие по въпроса за допълнителната такси, Дори предложението на комисията е, е свързано с трудности, ако става дума за неговото прилагане. Това е, насърчава търговците да вървят към тристранни схеми, а ние бихме искали да се намери решение, което е приложимо, лесно приложимо. В заключение, не, ще кажа, че вярвам, че на 20 февруари ще можем да гласуваме по доклада и измененията и да го внесем в пленарна зала през април. Е, работата, която с е, докладчиците в сянка, ни карат да бъдем уверени в това. Така че, е, надявам се, ще приключим мандата с чувството на изпълнен дълг председателката. Благодаря. Благодаря на всички. Надявам се, че и по двете директиви, и за платежните услуги, и а, а, за многостранните обменни такси ще гласуваме, имаме възможност да гласуваме в пленарна зала в феврари. Сега точки 6, 7 и 8 отговар... освобождаване от отговорност във връзка с док... изпълнението на бюджета за 2012 година. Моля от тези, които да пускат, да излезат тихо. Не можем да си позволим да губим време, нямаме време за пауза. Антони, готов ли си да докладваш? Благодаря. Да започвам ли? Благодаря, госпожо председател. Като се запознах с измененията, свързани с трите становища за освобождаване на трите европейски институции, ще кажа, че са 34 изменения внесени. Моля, председателката, моля, не водете разговори, когато а, обсъждаме важен въпрос най-малкото пък е, зад е, онзи, който говори, трябва да водите разговори. Благодаря. И така. Казвах, че са внесени 34 предложения за изменение по трите становища за освобождаване. Мисля, че а, си, ще бъде разумно да разгледаме измененията заедно. Взел съм за сведение предложените изменения и бих искал да благодаря на колегите за свършената от тях работата. работа. Наместо да ви представям измененията едно по едно, ще ви кажа какво мисля за тях. Бих искал обаче да чуя и какво мислят вносителите на измененията. Още в началото ще кажа, че измененията, които се предлагат, върват в правилна посока. Аз мисля, че някои от измененията могат да бъдат обединени, други е, едва ли трябва да се приемат, но нека чуем първо какво ще кажат тези, които са внесли изменения, след това ще кажа какво е моето становище. Благодаря, казва председателката. В такъв случай ще дам думата първо на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. А, нека най-напред кажа, че смятам докладите за освобождаване от отговорност за особено важни. И много важно е добре да се дефинира тяхното съдържание, затова съм внесла изменения и към трите становища. Първо мисля, че становищата, които се предлагат, са отлична отправна точка. Но също време, но необходимо е да подчертаем, че съответните организации са все още в младенческа възраст, и е необходима по-добра координация на европейско равнище. Наред с това, споменавам предложението на Сметната палата за внасяне на корекции и е, подчертавам някои слабости в дейността на организациите. Например, е, е, информационните системи, и финансовите изисквания към обществените поръчки, прозрачността на системите за подбор на кандидатите и така нататък. Предлагам един нов елемент бюджетните изисквания във връзка с човешките ресурси и той за трите становища. Съгласна съм също така, че тъй като органите, за които става дума, както казахме вече, още прохождат и вероятно ще бъдат, ще бъдат възложени допълнителни функции в бъдеще, си струва да им бъдат осигурени допълнителни ресурси, за да могат да изпълнят тези допълнителни функции. Затова би било полезно да помислим за реорганизирането им и повишаване на тяхната ефективността. И едва тогава бихме могли да помислим за увеличаване на техните бюджети. Също така, когато става дума за финансирането, прегледах направените изменения, предложения за изменения и виждам, че и други колеги предлагат изменения в същия дух. смесена система на финансирането едва ли ще бъде е, най-сполучливото решение. Трябва или те да получат отделни бюджетни редове, или, както някои колеги предлагат, да бъдат е, финансирани от пазарните такси. Е, очевидно, по тези въпроси може да се мисли за договаряне на компромис. Във всеки случай съгласна съм, съгласна съм с предложенията, много от предложенията, които колегите внасят. Те не са голям брой тези предложения за изменения, затова смятам, че ще бъде е, лесно да стигнем до компромисни решения. Колкото до работата по компромисите, с радост ще участвам в нея заедно с докладчика. Благодаря. Ян Янсен от името на Алди не може да е тук, но тя е изпратила своите изменения и Почерта, че почти цяло подкрепя докладчика. Оле, имаш ли какво да добавиш? Не съвсем. Ние подписахме едни и същи изменения. Аз и Ян Санин, колегата, става въпрос за бюджетен ред и за участниците на пазара и независимостта на трите институции. Благодаря. Свен не е тук. Някой иска ли да вземе думата? Темата за бюджетния ред явно вълнува всички. Антон има думата. Благодаря още веднъж. Най-щекотливата тема е тази, по която бяха внесени най-много изменения, 35 на брой. Това е темата, която привлече най-много внимание и по която бях изразени най-големите тревоги. Смятам, че предложенията, които бяха направени, ще послужат като основа за постигане на компромис. Смятам, че предложенията са съвместими Необходимо да се подчертае, че трябва да се вземе предвид и една ам, смесена система за финансиране на институциите. Ам, необходимо е в бъдеще да се предвиди този бюджетен ред и финансирането да става от общностния бюджет. Нещо друго, което беше споменато, е свързано с това дали финансирането да става чрез общностни средства или а, също и а, чрез такси, които да бъдат плащани а, участниците на пазара. Подкрепен това предложение, то беше направено и от а, либералите, да се вземат предвид и таксите, които се плащат а, от а, економическите субекти. А, Необходимо е по тази тема да се подхожа систематично, да се говори с всички институции и да се помисли по въпроса за отделният бюджетен ред. Необходимо е да се помисли за нови възможности, различни от тази, която съществува до сега в рамките на нашата комисия. Госпожа Гълпеца спомена нещо. Тя, между другото, внесе и най-много изменения. Благодаря и за което. Вие посочвате високият бюджет и а, Посочва се освен това, че задачите трябва да бъдат преразпределени и да се постигне по-висока степен на ефективност. Подкрепям това. Искам освен това да подчертая, че говорим за един орган, който в момента се доизгражда. Не е изцяло изграден. Ето защо трябва да помислим и за това а, трябва да се изчака, да се види какви ще са новите правомощи, така че да се избегне дупли, дублирането в действията. А сега, каква е а, основната цел? Няма да има автоматично увеличаване на средствата, трябва да се докаже а, липсата или, не, или необходимостта от. А, допълнителни средства. Ще се опитам да предложа компромиси в тази насока. Има и много изменения, които според мен са много разумни. Подкрепям корективните действия, които трябва да бъдат извършени подкрепим препоръките на Сметната палата и казаното по въпроса свързано с предоставянето на IT услугите на външни доставчици и така нататък и така нататък. Да се мисли за заслугите, за процедурите по подбора на персонал. Критериите трябва да са прозрачни. Господин Мартин а, внесе изменения, той не е тук сред нас вече. А, две от неговите изменения са свързани с някои аспекти, които се повтарят. А, темата беше засегната и по време на освобождаването отговорност в изпълнението на бюджета. Става въпроса за а, ЕБО. Нямам проблем с а, този въпрос. Могат да бъдат взети преди и тези аспекти, разбира се, и от друга страна става въпроса за разходите за писмен превод. Това също не представлява проблем за мен. А, нещо, което обаче представлява проблем не поради съсвото на формулировката, ами а, е, поради това, че не отговаря изцяло на е, подхода, който е предприят за избягване на отъжняване на практичните процедури от страни на органа. С други думи, избягване на бюрократичен товар при набирането на информация от държавите членки. Ами това все пак са надзорни органи, които събират информация от държавите членки. Дали органите имат право да изискват такава информация и ами, е, че има опасност от създаване на повече бюрокрация, но всъщност тяхната задача Техните задачи се стоят в това да набират информация от държавите членки. Необходимо е да имаме предвид по-висока степен на ефективност, на прозрачност, на последователност. И това, разбира се, ще представлява интерес за всички и не на последно място от економическа гледна точка. Като цяло смятам, че органите а, трябва да вършат своята работа по начинът, по който им е отредено. По другите а, предложения, мога да кажа, че мога да ги взема предвид. Могат да бъдат обсъдени и допълнителни аспекти, като цяло дейността на органите не трябва да бъде прекъсвана по някакъв начин. Ще се опитам да постигна компромиси по всичките теми, като се вземат предвид предложенията на отделните представители на политическите групи. Така че, в крайна сметка, окончателното предложение а, да е по-хармонично и едино. Благодаря. Ще гласуваме на 20 февруари в Комисията Кон през март. Благодаря. Следващата ни точка е свързана с тройката, но не виждам нашите докладчици. Те трябваше вече да са тук, но нека да направим петминутно прекъсване и да изчакаме докладчиците по темата за тройката. Ah,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 Ja.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 rusar och ställer sig framför. Vad som helst kan man göra, men inte riktigt. Okay. Um, right, we're, we're... Вече се събрахме и ще преминем към доклада по собствена инициатива относно дейността на тройката. Са докладчици са Отман Карас и Лиам Гог. Имаме доста изменения, които бяха представени. Самата аз съм внесла доста. Искам да дам първо думата на двамата докладчици най-напред и, както е обичайната ни практика, ще изслушаме и докладчиците в сянка. Най-напред давам думата на Отмар. Е, госпожо председател, господин съдокладчик, уважаеми колеги. Първо трябва да кажем защо бяха внесени толкова много изменения. Според мен причините са две. Първата причина е свързана с това, че представихме един проект доклад, свързан с въвеждането на цялата процедура. Преди да ам, бъдат проведени изслушванията и преди да бъдат а, направени а, посещенията, преди да за, бъде започнато въобще с а, дискусиите, с времето много неща се случиха, проведохме няколко изслушвания, извършихме няколко посещения, изготвихме и много въпроси и смятам, че всеки един от нас а, е а, станал по-балансиран в своята позиция и е а, събрал много повече опит. На 17 декември беше представен доклада. Искам да благодаря на всички, които от този момент нататък много активно взеха участие в отделните действия. 297 е с изменението от НЕП, 200 от СИД, 86 от АЛДЕ, 139 от зелените, 28 от ЕКР, 12 от ЕФД, 132 от е, ГУЕ и от е, е, независимите 21 изменения. Искам да напомня за нещо, което беше как в началото на януари, а именно, че нашите възгледи споделят на 100%. С този доклад се цели постигането на подкрепа от възможно най-голямо мнозинство, за да може подходът да бъде изпълнен. И а, как изглеждат а, фактите, като си има преди, че ни остават още 99 дни до изборите. Фактите трябва да вземат централно място, а не отделните идеологии, отделните тълкувания. Още веднъж искам да подчертая. По този начин беше избран и мандатът който беше даден на 12 декември и беше включен в червената карта. Ам, правно основание, е, свързано с е, тройката и е, е отделните разпореди, насъщи се до европейските институции, теоретична основа за взимане на решения, економически опит, последици от работата на тройката и ем, всяко ново решение, ем, всяко ново основание трябва да бъде взимано възоснова на общностното законодателство и възоснова на общностния метод. Защото общото е, е, законодателство включва и общностния метод, е, което означава прозрачни процедури, легитимност, надзор и прилагане на разпоредбите от хартата за спазване на човешките права. Всичко това трябва да бъде взето предвид при изпълнението на програмите. По това време започнаха разговори а, между а, отделните сътрудници и, а, държа, и докладчиците в а, Сянка. Имаше и а, дискусии между докладчиците в Сянка, както вече каза, така че да бъдат заложени основните е, гледни точки. Четири в четири основни блока са ам, групирани а, измененията. като се взима предвид анализа, свързан с действията на тройката и действията, които са в отговор на последиците от разрасналата се криза. Като а, тези действия са свързани с изпълнението на програмите, които все още не са оценени надлежно, защото програмите не навсякъде са а, приключили, изпълнени напълно, а един анализ, а, разбира се, а, ще се основава на фактите. Трябва да се направи сравнение на а, цифрите и данните преди кризата и след кризата. Само тогава мерките а, ще могат да бъдат а, анализирани. А, а, данните не могат да се сравняват, а, защото а, те всъщност са най-драматичните от тези а, след Втората световна война. Може да се водят дълги дебати а, за последствията, които ще проистекат от докладите. Трябва да се дефинира и ролята на ЕЦБ и МВФ. И а, в момента тази тема е заложена и в а, по-голямата част от измененията. Необходимо е да има европейски фонд, който да се захранва от Европейския механизъм за стабилност, а не да се захранва от ЕСБ или от МВФ. МВФ не е част от такъв европейски инструмент. МВФ а, е правно задължен да оказва подкрепа на държавите членки. А, необходимо е да видим как ще се а, подходи за напред. А, ще бъдат проведени дискусии. А, друг важен въпрос е свързан с тройката и финансовите а, програми за подпомагане в економически и финансов контекст Има различни оценки, свързани с изпълнението на програмите. Има и различни мнения, свързани с мандата, който е предоставен на тройката. Има и висока степен на съгласие по темата за постигане на по-висока степен на прозрачност, що се отнася до общностния подход. Трябва да знаем какви са приоритетите на докладчите в сянка, каква ще е структурата, която ще обхваща постигането на компромисите. Необходимо е да се засилят действията, така че да се постигнат компромиси между всички политически групи. Моята цел е и си остава Остава извършването на действия, сериозни действия, а не на някакви политически дебати, свързани с левите интереси. Благодаря ви. Благодаря сега. Като съдоглачък давам думата на Лиам Лангок. Благодаря, Шаран. Искам най-сърдечно да благодаря на съдокладчика Отмар, както и на всички докладчици в Сянка за свършената работа по време на посещенията в държавите членки, по време на изслушванията. Всички действително дадоха своя принос за извършване на оценка на дейността на тройката. Искам да благодаря също на секретарията, който ни съпътстваше през всички перипетии, защото такива имаше. И благодарение на тях ние научихме много неща. Самите изслушвания бяха изключително полезни. Ние свършихме първоначалната работа съвместно с съдокладчика. Фактът, че този доклад по собствена инициатива, който е, има анкетен характер, е нещо между докладчик по собствена, доклад по собствена инициатива и а, анкетно проучване. Затова имахме двама са докладчици, Създадохме добра основа за работа. Искам да благодаря на Отмар за това, че допринеса за това да създадем един текст, който може да бъде текст, който може да служи за референция, благодарение на четирите посещения, които осъществихме в засегнати страни. Този текст е балансиран, той отразява гледната точка на двете групи, знае в рамките на нашата група колко различни мнения имаме самата група, която представлявам, има позиция, която е доста радикална. В е НЕП зная, че вие също имате различни позиции, поне три. Е, една, която доста отдалечена от някои от е, заключенията, съдържащи се в първия проект, други, които са по-близки. И въпреки всичко, ние успяхме да постигнем един много добър баланс. Имаме един текст, който не е идеологизиран, както отбеляза и Отмар, защото именно такава беше целта ни да имаме една неидеологическа оценка, да поставим нужните въпроси за бюджетните мултипликатори, например. Е, ние поставихме въпроси в тройката между е, е, Европейската комисия, ЦБ и МВР. Ние поставихме под въпрос е, целите в макроекономически план, които непрекъснато бяха промените от тройката. Ние предложихме различни а, новаторски междуинституционални а, писти и всичко това сме го представили по време на пресконференциите, които съпъстваха посещенията ни. Двамата са докладчици, които представляват двете основни политически групи. Е една основа за гласуването в комисията. Какво ни липсва при гласуването? Ние искаме възможно най-голямо мнозинство да бъде получено в Европейския парламент, за да изрази тази, становището на тази институция по отношение на тройката. освен проекта, ние сме включили и позициите, които бяха отстоявани от всеки от докладчиците в сянка. Следва да отчитаме позицията на ГУЕ, на зелените, на либералите. Вземаме предвид позицията на останалите политически групи. Очевидно, не може да се стигне до един текст, който да запази своята кохерентност при всичко това но все пак представените предложения от различните политически групи следва да се очитат. Ние постигнахме компромис по 22 параграфа. Остава поне 23 без да се има предвид, както вие казахте, че имахме 915 изменения. Това показва, че ще има и други параграфи, това показва, че ние работим. Освен това, при нашата работа ние е, извлякохме много полуки по време на пътуванията. Аз установих, е, че в рамките на тройката трите институции са постигнали съгласие но има и случаи на доста големи разминавания между Международния валутен фонд и ЕЦБ относно ам, преструктурирането на гръцкия дълг, за бейлаута на Ирландия, по отношение на ритъма на бюджетната консолидация и прочие, и прочие. Всичко това показва, че сме свършили сериозна работа, за да отчетем представените изменения от различните политически групи. Ние свършихме много сериозна работа, ние поставихме въпроси по време на четирите ни пътувания, защото тройката съставлява сериозен проблем, не само по отношение на правното основание, е, но че нямаше никакво обсъждане на европейско ниво и държавите са били принудени да приемат препоръките на тройката почти под натиска. Трябва да има демократична отчетност на европейско ниво, което изисква да продължим да работим в тази насока. В заключение искам да поставя един въпрос на докладчика в сянка, който ще говори след малко. Имаме график, който е, е доста с къси строкове. Ние искахме да постигнем да възможно най-силен, най-консенсусен текст, да получим най-широка подкрепа в Европейския парламент. Според вас, дали този календар който предвижда да гласуваме в комисията на 24 е достатъчен е, да ни позволи да постигне максимален компромис. Е, честно казано, ние трябва да постигнем огромно мнозинство в подкрепа на този най-символичен доклад за края на нашия парламентарен мандат. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Благодаря. Нилс от името на Алде. Благодаря, Шаран. Ако някой има съмнение, аз искам да кажа, че съм наистина докладчик в сянка по тази тема. Най-напред искам да благодаря на Отмар и на Лиам и на останалите докладчици в Сянка за изключително интересното сътрудничество Бях изключително развълнуван от първия ден и продължавам да се вълнувам от тази тема. И въпреки, че графикът е, е доста скъсен като срокове, се надявам, че ще можем да гласуваме на 24-ти. От по-теоретична гледна точка, ние сме четири различни държи Келския тигър, Кипър са много интересни случаи. Също интересни са случаите на Португалия и Гърция. Те бяха засегнати от три различни проблеми. Първо от глобализацията, като процес, който върви от 80-те години, което затруднява техните възможности за развитие задълбочаването на ситуацията за тях в резултат на финансовата криза, също и строгите изисквания в еврозоната. Ако се върнем назад в историята и видим какво беше решено през 78 година там, ще видим, че тази липса на гъвкавост беше заложена още тогава е, не могат да се намерят решни, лесни решения чрез девалвация на валутата. Когато възприехме еврото, ние решихме да приложим една по-строга, по-негъвкава система. По време на разговорите, свързани с този доклад, ние търсим понякога виновници, и това води до политизиране и идеологизиране на разискванията. Аз а, бих искал да приканя да а, се избегне а, това. Има опити да а, се избегне от отговорност Някои твърдят, че всичко това е по вина на Оли Рен и че всички останали нямат вина. Не считам, че това е верния подход, но все пак не трябва да се бяга от лична и институционална отговорност, като се посочват конкретни виновници. Не считам, че измененията трябва да се изготвят с оглед на предизборната кампания за европейските избори през май. Въпреки, че гледайки различните изменения, констатирам, че това се е случило. Европейския съюз беше свръхоптимистичен, не отчете нужните проблеми, които бяха видими след е, е, черния понеделник е, през 1997 година. 87 година. Имаше също дебат за това, доколко законосъобразна е тройката. Тук имаше различни мнения. Няма съмнение, че комисията имаше правно основание за своите действия но в процедурата имаше доста засечки. Необходимо е да се избегнат те в бъдеще, да не се допусне нова криза. Трябва да учитаме взетите решения, свързани с двупакета, шестопакета, с цел да се избегнат подобни кризи в бъдеще, но те бяха прияти доста на късен етап, за да предотвратят кризата. Бяха направени тестове за издръжливостта на банките, но не сме проучили програмите, социалните програми. Например, в Гърция тези програми не можаха да устоят на натиска и за това сме свидетели на висока безработица. 3 милиона души са извън а, програми а, за медицинско осигуряване, за медицински помощи. Въпросите за заетостта са засегнати в измененията. Изготвя се и друг доклад. Може би въпросите на заетостта трябва да бъдат оставени на доклада, който се изготвя от Комисията по заетостта. There are some... Ако продължим през следващата криза с еврогрупата, вероятно ще се наложат някои промени в Еврогрупата трябва да се отчита пред Европейския парламент. Това трябва да, да бъде решението. Трябва да се спази член 17 от договора. Европейската комисия трябва да продължи да е пазител на договорите. ЕЦБ също трябва да поставя въпроси. Освен това, трябва да се даде възможност на дадена държава да напуска програмата при необходимост, ако преценим. Относно структурните фондове, считам, че най-голямата слабост е, че тези структурни фондове, така както бяха създадени през 50-те, 60-те години, не доведоха до сближаването, което искахме да се постигне. Економическото сближаване през 50-те, 60-те, началото на 70-те години се забелязваше и всички читаха, че това ще доведе до благополучие за всички, но това, за съжаление, не се случи. Економиките се развиват в различни посоки. Положителното, което може да се направи, е да се промени радикално формата и начина на функциониране на структурните фондове. Това беше като кратко въведение от моя страна. Сега Филип от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за добрата работа. Не можех да участвам в работата, поради това, че бях ангажиран в Гърция. Четем за тези неща, но когато се срещне човек лице с лице с авторите е друго. Колкото до доклада, както каза Отмар, аз съм за приемането на доклада с голямо мнозинство. Но не е с цената на това този доклад да не казва нищо. Знам, че докладът е в добри ръце, но трябва да бъдем колкото може по-конкретни. И разбира се, знам, че може би съществува съблазанта да показваме демократична подотчетност в институционен аспект. Не трябва да подценяваме важността на въпроса. Смятам, че демократическата, демократическата отговорност и структурата на институциите, колкото повече те се подчиняват, се поставят под егидата на общностното право, толкова повече политическите резултати ще бъдат, ще зачитат примерно хартата за основните права и толкова по-добро равновесие ще може да бъде намерено. Смятам също така, че трябва внимателно да се вгледаме в всичко, което е станало до тук. Бяха и доста неща до тук, но мисля, че ще бъде грешка, ако нашата комисия остане на комисията по заетост и социални работи въпросът за неравенството за лишаването от социални права и всичко останало. По две причини. Първо, не ми се иска нашата комисия да бъде над нея гледано като за сбор от техни специалисти, които се интересуват само от макроекономика, а не и от хората, които стоят зад економиката. Не е така. Не е комисията по заедостта и околната среда се отнася за хората, а пък ние само за цифри. Ние говорим за економика, обаче економика за хората. Това е политическият аспект на нещата. Второто, което искам да кажа, е свързано с факта, че когато става дума за политически резултати, които водят до по-високо нерав голямо неравенство, за понижаване, намаляване на доходите, намаляване на социалната сигурност, които намаляват способността на економиката да създава благосъстояние. Тук въпросът не е чисто економически. Едно общество, което е в добро здраве, не е резултат от добре функционираща економика, обратно добре функционираща економика е резултат от здравото общество. Така че нашата комисия трябва според мен най-малко да изложи фактите за това как върват нещата, достъпът е, до здравни услуги, качеството на образованието, неравенствата в, е, на работното място и така нататък. Трябва да кажем, че сме загрижени от всичко това, защото по този начин затрудняваме възстановяването на економиката на тези страни, ако не преориентираме политическите решения. Избегнахме разпадането на еврозоната, избегнахме способност, с изключение на една страна членка, и трябва много ясно да изложим тези факти. Но когато излагаме фактите, обаче не трябва да излагаме само факти, които са благоприятни за част от нас и неблагоприятни за други. Тоест, когато излагаме фактите, трябва да бъдем изчерпателни, дори когато фактите отразяват неудобни истини какъвто е случая с част от работата на тройката. Колкото до политическите последици, политическите полуки, които извличаме от тези факти, трябва да подчертаем, че ние сме всички заедно зад този доклад, а пък политическите групи вече могат да го използват по време на избирателната кампания по начина по който пожелаят. Искам също така да подчертая фактът, че а, ако направим категорични институционни препоръки, трябва да също да обясним защо го правим. Трябва да обясним не само кога става дума за липса на демократична пълночетност, политическа отговорност, но също и за случаите за нарушаване на европейското право или пък за случаи на политики на тройката, които не биха били а, така законни, а, а, законосъобразни 100% в рамките на европейското право. Наред това, смятам, че а, голяма част от нас са съгласни, че този доклад е закъснял и че още много трябва да се работи, за да можем да формулираме политическите си преценки и политически препоръки. И в този смисъл смятам, че една анкетна комисия за работата на тройката трябва да бъде съставена през следващия парламентарен мандат. И това трябва да бъде едно от заключенията на доклада, според мен. Е, надявам се, че ще е, имаме мнозинство за този доклад. Аз ням, ням, в никакъв случай няма да е, се затрудна да обяснявам защо имаме различни възгледи, но трябва да настояваме, че доклада не само е обща е работа, но и че той отразява съществото на нещата. Не искам това да бъде Е, доклад, който да доведе до е, е, конфликти помежду ни. Благодаря. За екаре не виждам. Кой да се изкаже? от Гуе, Йоган. Благодаря. Аз искам да благодаря на колегите. Смятам, че за мен е, тези посещения бяха едни от най-интензивните, в които съм взимал участие. За мен това а, е, беше много важно и а, е, важно е а, това, което се отразява в медиите. Много очаквания ам, бяха свързани с действията на тройката. Ам, когато а, осъществявахме тези посещения, хората на място се радваха. Радваха, че ние сме там и ще разговаряме с тях. Това беше един много положителен сигнал за гражданите в съответната държава членка, но това беше свързано и с натрупването на много очаквания. Много от колегите подчертаха, че в различна степен е засегната социалната система в тези държави членки. И а, че ще се случи нещо във връзка с ам, отрицателните последици върху а, социалните системи и необходимо е да се извадим а, уки от а, случилото се. Споделям позицията на Отмар Карас, че не трябва борбата да се превръща в идеологическа борба. Необходимо е по друг, по-разумен начин да се подходи към проблемите. Докладът също трябва да отразява фактите. Никой няма да има интерес от залагането на някакви идеологически принципи. Надявам се, че ще бъде изготвено едно предложение, което ще е окончателно, а не постоянно да сме свидетели на различни предложения в една или друга посока. Ще се спра на някои неща, които ми направиха впечатление. Едните са свързани. Е, едното нещо е свързано и с негативните последици за социалните системи на тези държави и за здравноосигурителните им системи. Около 3 милиона от гражданите са изключени от социалните и здравноосигурителни системи. Има и много смъртни случаи вследствие на това, че тези хора не са получили навременна здравна помощ. Ако бяха получили, сега щяха да са живи. Това са факти, с които трябва да се занимаем и да видим защо се е стигнало до там. Това от една страна проблемите с социалната система. От друга страна политическите аспекти. Те са свързани с Кипър, Португалия и ам, Ирландия. Политическите партньори казват, че не е имало възможност за излагане на собствената позиция. Това е довело до ам, липса на равнопоставеност между отделните политически сили. Малките ам, държави членки са били подложени на политически натиск. Това е голям проблем не бива по-малките държави членки да бъдат подлагани, на подобен натиск. кипърските представители казаха, че се чувствали сякаш има опрян пистолет в тила. Ако искаме да следваме този общностен подход, не можем да а, действаме по такъв начин. И други аспекти, които са важни за мен и които искам а, да споделя с вас и съответно да ги обсъдим. Измененията, които внесохме, а, са насочени в две посоки. От една страна, а, Смятам, че всички сме на едно мнение. Като имаме предвид а, кризата и нейния изненадващ характер, а, е необходимо да си зададем въпроса как да се реагира адекватно ам, в кратък срок, възоснова на инструментите, с а, които се разполага като имам предвид европейските договори, социалните основните права. Необходимо да се попитаме до каква степен такава изворена ситуация ем, легитимира правото на нарушаване на определени права е, или по-скоро не тяхното нарушаване, ми тяхното незачитане или заобикаляне. А, някои от измененията са свързани с тези въпроси, някои от колегите знаят, че с а, тези а, Въпроси се занимали и органите в Австрия. Университета в Бремен е извършил и проучване. Това проучване съм включил в моите изменения. втората посока, която споменах, е свързана с следното. Според мен са необходими реформи. Не искам да казвам, че не е имало или няма необходимост от извършването на реформи в съответните в засегнате държави членки. Всички сме на едно мнение, че в тези страни имаше нужда от провеждането на реформи. В тези четири сравнително малки държави членки и целта на тези реформи беше постигане, постигането на економическа и финансова стабилност. Но кризата показа, че в Европа липсват структури, които да допринасят за такава стабилност. Необходимо е да се занимавам с въпроса каква е ролята на еврозоната. В противен случай, след няколко години има риск да ни удари нова криза и да не може да бъде постигнато това, което е било заложено като цел. Предложението за създаването на нов европейски фонд, такова беше предложението на левите, поне в началото на кризата. Ние ще подкрепим такъв тип решение. Ние не можем да вземем решение по този въпрос. Трябва да се види как ще а, точно как ще бъде създаден този фонд, каква ще е неговата структура. А, но като цяло е необходимо да се оповаваме на общностния подход. В Германия пресата реагира много негативно по отношение на срещите на коалиционните партньори за това, че няма никакъв демок демократичен дефицит. Това беше реакция от най-економически силната държава членки. Както беше казано, Germany captures the EU. Не бива да се създава такова впечатление, е, защото това предвещава катастрофа. Ам, Германия е най-силната екон... Е, държава в економическо отношение. Ам, тя е най-силната държава на пазара и а, това не значи обаче, че Германия трябва да дава тон. това е един политически проблем, пред който сме изправени. Относно графика, дали той е цялостен, дали ще е достатъчен, да се надяваме, че ще можем да постигнем компромис в зададените ни срокове. По време на този мандат ние сме поели отговорност за тази посока. Трябва да изготвим доклада и този доклад не е крайната точка, ами то е началната и отправна точка, що се отнася до тази тема. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. А, сега да видим кои са се записали следните. Мисис Кратца. Оле. Anybody else? And uh, the bad news for you, I put myself on the speaking ah, list yes, too. Um, и аз самата се записвам. тъй като трябва да отговоря на някои от подигнатите въпроси, от, за жалост от хора, които вече не са в залата, но ще трябва все пак да им отговоря. Трябва да напомня, защо правиме този доклад за работата на тройката. Между наред с другото, трябва да решим доколко законна е тройката и нейните действия след това да видим какви са економическите резултати, както спомена Филип Лансбърг. И там трябва да а, се движим много внимателно. Не може да кажем на обществеността, а, че тя е съставена поради нещо, което е казано в приложение към правилника ни. Но говориме за економическите цикли, какво се случва в макроекономиката, в социалната сфера и какво, как то се отразява на економиката. И мисля, че това е в рамките на правомощията на нашата комисия. А, разбира се, без да влизаме в, в много подробности относно социалните измерения, то трябва да споменем е, ефекта на економическите събития върху тази сфера. Без, казвам, да навлизаме в сферата на правомощията на Комисията по заето си социални въпроси. Тоест, трябва да се придържаме в рамките на нашите правомощия и мисля, че правейки това, ще можем да постигнем задоволителен резултат. Това, че те понякога навлизат в нашата, на наша територия, не, не значи, че ние трябва да реагираме по същия начин да, или пък да твърдим, че това не, не е допустимо. Колкото до графика, след като доклада е готов, ще е необходимо известно време, е, докато сме все още тук заедно, да може да го представим. Е, не, не ми се иска да гласуваме последният момент и сега да хукнем да разправяме различни неща на различни, по време на предизборната кампания е, трябва да имаме възможност, поне в последната седмица, докато сме още тук, докато заседаваме в комисия, пък и като парламента все още функционира, да представим на медиите нашата обща гледна точка. Е, защото става дума за много важен и отговорен въпрос. Е, по този начин, според мен, трябва да подходим към него. Това са забележките ми като председател – но искам да кажа, че имам пет изменения и с тях искам да почетая три неща. Първо, 13 и 131 изменение, които съм внесла, се отнасят до прогресията на спасяването чрез даване на фондове, първо при Ирландия е, е, е, се сметна, че използването на собствени фондове не е възможно, обаче при Кипър вече стана възможно да използване на собствени фондове и до каква степен трябва да се използва подобен модел в Гърция е също въпрос. И когато става дума за директивата за е, оздравяване. Е, става дума, че това трябва да бъдат 8% от всички пасиви. Е, в случая тази еволюция, макар и продиктувана от обстоятелствата, трябва да бъде анализирана и спомената, защото става дума за доста сериозна така несправедливост. Малки страни поеха големи тежести в полза на Съюза като цяло. Стрива си е, това да бъде споменато и анализирано. Е, е, когато някой казва, че ние не сме съюз, в който се прави трансфер на фондове от едни страни към други, хубаво е да видим кой какво е платил и, защо, и кой е платил за спасяването на някои от тези страни това са мои изменения 8.29 и 8.32, където трябва да подчертаем а, гъвкавостта и когато правим подобни крачки, останалите в Европейския съюз да не бъдат санкционирани за тази работа. Знам, че след време тези неща ще бъдат, изглеждат доста спорни и ще трябва да се върнем към тях – е, и е, да дадем възможност за някаква пряка рекапитализация. Е, това е бъдещето. Аз исках да се го представя колкото може по-деликатно, но тук има, има въпроси свързани с това, доколко справедливи са били нашите действия. И най-накрая е, изменението ми 390, то се отнася до следващата е, фаза, е, защото става дума за независимостта на централните европейски банки. Видяхме вече в медиите какво стана в Кипър. Много трудно е да стигнем в дълбочина до тези неща без съответният анализ подобно, макар и не толкова спортно, спорно положение има в Испания, където се смени правителството, смени се и управителя на Централната банка. И не съм съвсем сигурна, че е уместно а, всичко това. Защото ако се водим от договора, независими, трябва да е осигурена независимостта на централните банки, а не да се смени управителят при смена на правителството. Разбира се, няма да сочим с пръст тези две страни. Извинявайте, много е шумно тук. А, тоест, а, извинете, извинете. Не мога сама себе си да чуя от шума тук. А, затова, а, се кажа, много важен е този въпрос. А, ролята на централните банки, ролята, която а, се имаше дума при спешно възстановяване на ликвидността, например, оценката на събитията в частния сектор, решенията, които се взимаха под напрежение и по някакъв под натиск и в известни случаи бих казала по принуда. Значи във, всеки случай не трябва да се окаже, че сме направили нещо, което създава проблеми, включително и за централните банки. Мисля, че трябва да разгледаме тези въпроси един по един и по-подробно по-късно. Това е всичко, което искам да кажа. А сега Юрген. А. Його. Благодаря, Шарен. Най-напред искам да поздравя всички, които взеха участие в тази дейност. Това, което имаме пред себе си сега, е нещо много добро. И искам да благодаря на Отмар Карас за неговия принос, който винаги е бил проява на здрав разум. Винаги а, говори в а, по-общ план и във всичките си публични изявления не се е позовавал конкретно на конкретни случаи, което би могло да доведе до вътрешно разединение. Искам да му благодаря за това. Читам, че трябва да имаме прагматичен подход към доклада. Не бихме искали да идеологизираме, защото така можем да стигнем до доста разединение и да се стигне до дебат, който да прилича на ранна предизборна кампания. Аз съм уверен, че ще бъде изготвен един документ, който да може да обедини максимално мнозинство. Именно поради това ние трябва да се придържаме към определени норми на водене на дебат. Не трябва да говорим за конкретни програми на страна А, Б, С, а трябва да говорим за това по какъв начин Европейският съюз е реагирал на проблемите, какви полуки можем да си изведем, извлечем за бъдещето. Ако останем в а, тази рамка, ще направим това, което се очаква от нас. И го казвам, защото идвам от една страна, а именно Португалия, която има програма за възстановяване, но въпреки това ще кажа, че няма да, нужда да се дебатира кой ни е наложен определена програма. Аз считам, че това няма смисъл. Разбира се, Ситуации, които преживяха някои държави членки, не бива да се допускат. Трябваше да има спешна реакция, а това не се получи. Но искам да заявя нещо ясно. Но нещо, което би било по-лошо от несъвършена реакция, е липсата на реакция изобщо. Считам, че ще се намери балансирано решение. Има някои неща, които бяха направени от тройката, които бяха добри, други лоши. Но не трябва да си правим извода, че Европа не е трябвало да реагира изобщо. Европа се нуждае от стабилна реакция на базата на общностния подход между правителствените решения няма изобщо да помогнат. Не искам да ви отнемам повече време, затова спирам до тук. Има едно изменение, по което бих искал да поискам от двамата съдокладчици повече внимание. Става дума за описание на ситуацията в четирите държави членки, когато беше въведена програмата за тях. В случая на три от държавите економическите данни са от предходната година, преди започването на програмата. И аз не разбирам защо данните за Португалия са от 2007 година, когато изобщо не е стартирала кризата. Вчера се опитах да разбера какво се случва в политическо-економическо и отношение през 2007 година и защо имаме тези данни. Това е датата, когато беше подписан Лисабонският договор, но аз не считам, че това има нещо общо. Това беше годината, която господин ам, Оланд ми беше стана президент на, на Франция, което също не ми се струва особено събитие. Това беше също и годината на, на Делфина Имаше доста 100 годишнини, които се честваха, но никой от тези събития не ми се струва е, основание, което е достатъчно да се вземат данните именно тази година. Аз считам, че доклада трябва да следва едни и същи критерии за всички държави членки. Португалия в случая е обект на дискриминация. Затова аз е, внесох изменения, където се посочва, че економическите данни трябва да са такива, каквито са за останалите ти страни, т.е. за годината, предхождаща старта на програмата. И аз искам да препоръчам на докладчиците, както и на докладчиците в сянка, това е изменение. Ани. Благодаря, Шаран. Искам да продължа казаното от е, Диего току-що. Идеята за създаването на тройката, изпращането и в е, Гърция, и в други страни беше един е, избор, който не може да се избегне предвид на обстоятелствата на времето за да се справим с ситуацията, тъй като липсваха други механизми и да не се допусне фалит, защото ако това беше се случило, щяхме да сме свидетели на много по-лоши последици. Щеше да има последици не само за съответните страни, но и за целия Европейския съюз. Искам да подчертая казаното, което ам, споделиха и други колеги че съвсем не беше лесно да се изготви този доклад. И считам, че двамата са докладчици, Лиам и Отмар Карас, заслужават повече от благодарност. Те трябва да бъдат поздравени, защото Работата беше много деликатна и ще остане такава до края. Те се опитват а, да хвърлят мост между различните мнения в Европейския парламент. Вие трябва също да обедините всичко, да имате едно кохерентно цяло, да предложите компромисни решения и считам, че това се вижда в предложенията, за компромиси, които сте направили до сега. Съгласен съм с, съгласна съм с казаното от Юрген. Разбира се, този доклад а, трябва да се използва а, и като предизборно средство, но той а, трябва също да има отношение към легитимността на Европейския парламент, който е пряко избран. А, Предстоят избори и се надявам, че този доклад ще получи максимално мнозинство в подкрепа. И че ще отрази подхода на Европейския парламент като цяло предвид бъдещия мандат Отмър и други колеги подчертаха, че ако искаме да постигнем тази цел, е необходимо да загърбим идеологическите си пристрастия, защото в противен случай няма да може да се стигне до сближаване на позициите. Трябва също времено да имаме предвид, е, че дискусиите ни по този доклад се наблюдават внимателно от държавите, особено тези, които са засегнати от е, програмите. Не можем просто да споделяме различни цифри, защото за всички цифри стоят съдби на конкретни хора. Подход, който е фокусиран върху идеологията, трябва да бъде оставен на страна. Това е послание, което трябва да отправим в окончателния ни доклад към тройката, към съответните страни. И искам да приведа един пример. Да, ние водим а, тази дискусия тук, а, днес след обед, но в страни като моята, които внимателно се а, наблюдават, а, от страна на тройката. Тя иска от гръцките власти да приемат закон, който да узакони масовите уволнения. Безработицата е 28% в Гърция. Ние сме 6-та година вече в рецесия. Има дефлация в Гърция. Не става дума за риск от такава, тя вече е на лице. Социалната тъкан а, е засегната и това застрашава и дълга. Дали това са структурните реформи, на които трябва да се отдава приоритет в една държава, която се намира в подобно положение? Подходът, който е унифицир, унифициран за всички случаи, трябва да не се допуска, защото гражданите следят това, което правим, особено гражданите в страните, засегнати от кризата. В е, измененията, тук искам да кажа отново, че съм съгласна напълно с Отман, Отмар Карас. Той посочва, че общностният метод трябва да получи предимство, общностното законодателство трябва да има превес е, и се радвам, че това е отразено в доклада. Предвид на този подход, е, аз също предложила изменение 133, което има отношение към разговора, който водим сега. В него се посочва, че в краткосрочен план предоставянето на помощ, за да не се допусне фалит, но не можем в дългосрочен план да кажем, че целта на помощта е да се плати дълга така че дънокоплаците от другите страни да не трябва да поемат това бреме. Разбира се, от само себе си е, е, че разбира се, ние не искаме да сме бреме за останалите страни, но е изключително важно да подчертаем, че можем да постигнем тази цел чрез помощ, която се предоставя на тези страни, за да могат да стъпят отново на крака и да изпълнят поетите ангажименти. Има още един важен въпрос. Мнозина в Европейския парламент са наясно с това и ние трябва да го подчертаем, а именно съвместимостта на програмите, стратегическите цели, на Европейския съюз, особено с оглед на стратегията Европа 2020. Това е особено важно. Читам, че Европейския парламент трябва да бъде много стриктен в това отношение. Имаше споменаване на Гърция и искам да направя един коментар. Ние се познаваме вече от много години. Знаете, че аз съм последният човек, който бил приел критика към моята страна и отговорността, която носим, свързани с забавянето на прилагането, но считам, че не би било справедливо да не спомене, би било несправедливо да не споменем един важен факт. Има параграф в доклада, където се изразява съжаление, че няма повече напредък в Гърция, защото това не е вярно. В програмата за коригиране бяха включени много изискванията, много саможертви трябваше да направят гръцките граждани. Гръцките граждани, както и гражданите на други страни, които им помогнаха, трябва да получат признания. Да, действително, има още много какво да се направи, но постигнатото до момента е впечатляващо. Ланген има думата. Благодаря. Наистина, програмите, които бяха изпълнени в държавите членки, бяха доста тежки. В тези държави членки десетки години не са извършвани някакви реформи. Това беше много тежко и за самите граждани. Благодарен съм за това, че казвате, че подходът трябва да е изчистен от всякакви а, и идеологически а, пристрастия. Това е добре. Това трябва да бъде отразено и в измененията. Има и друг спорен въпрос, свързан с липсата на демократичен контрол, липсата на легитимност Ам, искам да кажа нещо по отношение на Европейската комисия. В много държави членки Европейската комисия остави нещата да, си, а, е, а, е, да следват естественията си ход. Е, относно а, единия вътрешен пазар също има какво да се направи. Знаем а, е, каква е степента на изпълнение на разпоредбите. Германия е на първо място по нарушаване на процедурите и по заведени искове за започване на наказателна процедура. На второ място е Гърция и на трето Франция. Това не е тема, която да прави разграничение между големи и малки държави и членки. Десет години се извършваха наблюдения от страна на Европейската комисия. Това от една страна. И от друга страна искане за увеличаване на демократичния контрол и за това, че тройката не е била удачното решение, не съм съгласен, защото не виждам какво друго решение. Е, можеше да се предвиди. Не разполагаме с някакви инструменти за е, прилагането на някакви макроекономически е, модели, чието значение е спорно приложените мерки са били обсъдени с представители на държавите членки, били са приети и в случая на Кипър само е имало инцидент. кипърското правителство поиска всички депозитни сметки да бъдат взети предвид и това искане беше преразгледано след една седмица от страна на киберските власти. Това не беше искано от страна на тройката. Относно Португалия и Гърция нещата са ясни. Не бива да се преувеличава. А ни спомена моето изменение 226 решенията не са достатъчни сами по себе си, ако не се прилагат съответните мерки. Това беше и моето намерение. Относно формировката можем да спорим. Ако искаме да изготвим един разумен доклад, трябва да се придържаме към фактите и истината. Сега, ам, причините в Португалия и това, че държавите членки са били подложени на голям натиск. Това беше продено само по себе си в Португалия. Председателят Барозо настояваше за това Португалия да бъде включена в спасителната програма. Европейската комисия настояваше за това. Така че да се прехвърля вината на тройката е неправилно. И това стана е ясно, когато възникна проблема с законодателната рамка, свързана с евро, е, еврозоната. Още 94-та се води дебата за пакта за растеж. и стабилност. Аз се въздържах тогава, защото а, по време на гласуването, защото не бях сигурен. Ам, всеки знае, че Гърция беше прията в еврозоната възоснова на политически а, натиск. Пакета обаче за растеж и стабилност беше нарушен първо от Франция и то в продължение на 4 години и то по много, по, по много гъвкав начин. Казвам, и то по време на всяко заседание, за това, че по-малките държави членки не са спазвали разпоредбите по пакта за растеж и стабилност не е вярно, защото ам, а, Франция четири 4 години подред е нарушавала пакта за стабилност и растеж. Не Гърция, ами Франция. Но ам, не трябва да се... Ам, извежда на преден план този проблем, че големите а, е, страни също, всъщност а, е, нарушават правилата, ами по-скоро е, се казва, че малките го правят. Можеше и по друг начин да се подходи Последиците са доста сериозни от това, че години наред нищо не се предприе. Европейската комисия е отговорна. В този а, доклад, ако не се използва за предизборен инструмент, е а, необходимо да включва и а, една балансирана оценка и да се каже, че а, някои държави членки не са проявили достатъчно политическа воля. В Германия искам да кажа, че имаше много големи проблеми през 2000-та година. Тогава правителството изготви такава ам, програма, а, която не беше много удачна и тогавашният а, премьер а, господин Шрёдер подложи на риск а, а, повторното си избиране. Аз съм против това. И искам да включа, че сега телевизионният екип на, на парламента си замина. Това също е неприемливо. Сега те просто си отидоха. А, благодаря. Uh, Благодаря. Николас Джантис има думата. Коментари в залата без микрофон. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с господин Ланге по един въпрос и съжалявам, че той си тръгва. Съжалявам, че и а, телевизионният екип на парламента също си тръгна. Относно темата свързана с това, че европейските граждани слушат а, това, което обсъждаме тук. Относно измененията, чух от двама колеги, че нашия текст не трябва да има идеологически оттенък. И другите коментари бяха свързани с това, че тук не трябва да става въпрос за предизборната кампания. Няма нужда да обясняваме как стигнахме до тук. Необходимо е да положим усилия да изготвим доклада преди края на този законодателен мандат Можехме да работим по този доклад и а, на един по-предишен етап. Да, могли сме. На следващо място. Според мен, гръцките граждани не очакват да се правят някакви поуки в този доклад, когато бъде прията на през март. Те вече са си направили своите поуки и те ще намерят отражение по време на изборите. Ще ви обясня защо. Меморандума и тройката обърнаха всичко надолу с главата, не само в Гърция и в други страни. В нашия доклад казваме, че ам, ам, политическото противопоставяне е ам, било едно от препани камъните в целия процес. Какъв е политическият проблем? хората не очакват този доклад да излага естеството на проблемите. Хората знаят какви са проблемите, те очакват някакви обяснения. Нека да ви кажа, че това, което правим тук, и това е един вид демократичен контрол, който се упражнява от Европейския парламент, и ние се занимаваме с нещо, което а, вече е факт в държавите членки и нещо, което преживяват гражданите. Доклада трябва да отразява това, което се случва и да ам, посочи къде се крие този политически проблем. Преди парламентарните избори трябва да изпратим послание и да покажем, че ние все още имаме връзка с реалността, знаем какво се случва на място. Това е демократична отчетност. Ще бъде грешка, ако нашият доклад не отрази това, което се случва. И по този начин покажем, че ние не разбираме каква е реалността. Нека а, да обясня. Позовавам се на финландския колега, който каза, че е имало а, отлагане, спекулира се с изборите и така нататък. На 19 март 2011 година а, проведохме изслушване. Осъзнахме, че съществуват проблеми с легитимност, извинете, с за, ам, законосъобразността на програмите. И говорим тук за проблем не само за законосъобразността, но и за легитимността. Всички а, признахме тогава, че а, тройката не е разполагала със съответната легитимност. Това беше наше заключение от самото начало. Каква е ролята на Европейската комисия в рамките на тройката? Има много въпроси, както и отговори. Европейската комисия е пазителка на договорите. Ние не искаме от тях да водят подри, подривна дейност, ние искаме а, да а, си вършат работата, но участието им в тройката а, беше в противоречие с общното законодателство. Ние отговаряме за осъществяване на а, контрол върху дейността на Европейската комисия. Значи Европейската комисия носи отговорност за това да действа като пазителка на договорите. А, тя трябва да зачита пред нас и ние имаме право на упражняване на контрол. А, относно а, легитимността, законосъобразността и така нататък, също трябва да сегнат тези въпроси. Относно а, изпълнението на програмите и така нареченият бейл-аут. Как ще се извърши оценка на програмите? Трябва ли да разгледаме въпроса с социалната легитимност? Има изменение или абзац, в който се посочва, че хартата на основните права не е, не е имало обвързващ е характер за тройката. А, беше признато открито, че тройката е нарушила хартата на основните права. Мога да ви дам много примери за това. Моят колега се позова на законодателство, свързано с а, масовите уволнения. А, аз мога да ви дам примери с друг вид законодателства. Много от измененията включват в себе си данни и цифри. Това не е политическа оценка. Тук става въпрос за факти и данни. Това е много важно за извършване на оценка, реална оценка на ситуацията. Първо трябва да а, ам, си дадем сметка за катастрофалните последствия. Дали е, е имало начин да подходим по друг начин. А, трябва да се справим с а, тези въпроси. Имаше посещение в Гърция и а, е, имаше склонност да се злоупотребява а, с, с тези политически въпроси а, и а, това да се отрази негативно върху имиджа на Европейския парламент. Got... Съжалявам, че трябва да ви прекъсвам по такъв сериозен въпрос. А, имаме още трима души за изказване. Надявам се, че и докладчиците ще искат да отговорят. Затова, моля, бъдете, по, бъдете по-кратки. Защото има а, хора, които се изкажат от засегнатите страни. Най-напред искам да благодаря на докладчиците за времето и усилията, които са положили. Посетили са съответните страни. Аз също бях там, когато те дойдоха в моята страна. И видях как се опитваха да се запознаят с всички страни на положението. Срещнаха се с представители на различни партии в националният гръцки парламент. Независимо от факта, че ни предстои избирателна кампания, мисля, че трябва да бъдем реалисти и да проявим отговорност, отношение, тъй като внимателно нашата дейност се следи от европейските граждани. Внимателно се следи и от политиците. Никой не може да каже, че не е имало нарушаване на европейските закони, и то в много случаи. Е, съществува дефицит на легитимност, въпреки че самите институции, които заставляват е, тройката, са легитимни. Сега дали е, МВФ трябва да участва, това е друг въпрос. Но това са институции, в които ние сме членуваме и имаме, имаме право да очакваме от тях повече. Е, легитимна Европейската комисия, легитимна Европейска ЕЦБ, но става въпрос за процедурите. Дали процедурите отговарят на изискванията на европейската демокрация? Нямаш, не бяха проведени консултации, не участваше е, достатъчно Европейският парламент. Тоест имаше големи празноти, пропуски, които е, ни безпокоят и които трябва да бъдат споменати. Също така е, стои въпроса за съставянето и прилагането на фискалните програми. Моята партия беше първата, която ги осъди. Въпросът за девалвацията, вътрешната девалвация и реформите и трудностите, с които се сблъскаха някои страни, особено моята страна, е, за да изпълнят изискванията в срок. Това са все въпроси, които подлежат на обсъждане. Трябва да бъдем много взискателни към себе си. Трябва да се опитаме да видим какво трябва да се направи сега. Как тези програми могат да бъдат е, приключени по възможно най-добрия начин. Е, е, необходимо е да се осигури социален баланс и социална справедливост така че всички надзорни механизми трябва да бъдат част от общностното право. И, а, е, е, от, Маркар, от Маркарас а, е, внесе изменения, свързани с Гърция, в които се признава проведените, признават проведените реформи и се признава постигнатото от Гърция до този момент. Трябва да се прецени въздействието на всичко това върху безработицата, върху мудният, мудното възстановяване на растежа и да видим как всичко това ще бъде включено в окончателната оценка в, за устойчивостта и жизнеспособността на задлъжнелостта. Трябва да бъде дадена възможност грешките да се поправят хората направиха жертви. Е, това е едно общо усилие, но е, необходимо е да има един е, първичен излишък, трябва да има економически растеж в страната. Така че трябва да се вгледаме в следващия етап. Ние не сме европейска сметна палата, а трябва да преценим положителните и отрицателни страни на направеното и как може да използваме направеното до тук, е, за да осигурим по-добро, по-добри резултати в бъдеще. Затова са и моите изменения. Благодаря, госпожо Граса. Сега господин Оли Смит. Аз ще бъда кратък. The chairwoman said that Госпожа председателката каза, че някои страни са по-засегнати от другите. А, бих казал, че всички страни, включително и от тези извън еврозоната, а, са а, много загрижени. Ако сега не оправим нещата, моята страна никога няма да се присъедини към Европ, е, еврото. А, много дълбоко уважавам господин Харас и господин а, Ноан Гок, а, но става дума за един политически орган. Затова сме тук. И разбира се, има значение това, което ще е, решим. Естествено, в край на краищата ще се стигне до компромис. Аз ще подкрепя моя доклад в сянка, но искам да подчертая, че става дума за един крайно деликатен въпрос. И след като аз вече 40 години съм в политиката, трябва да кажа, че личната и колективна отговорност е е, сърцевината на демокрацията. Понякога човек трябва да бъде изхвърлен от политическата сцена, защото е, е объркал нещата. Случвало се ми се и на мен. Бил съм разочарован. Е, разочарован съм и от министър-председателят, който нищо не направи, докато е бил с нас. Искам в заключение да напомня на някой от колегите, че през май 2000-та година приехме доклад от нашия колега Роберт Джобелс, в който се казваше, че Гърция трябва да бъде прията в еврозоната. Приехме всичко, което се казваше в този доклад. Перванш Берес, мисля, също беше там. Йотмар Карас беше там. И той гласува. Бернат Ланген беше там и той гласува. И Оли Шмидт беше там и той гласува. А, те носят ли някаква отговорност за това? Бих казал да, носим отговорност. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Панапални за една минута. Защото вече времето ни свършва. А трябва да дадем думата и на докладчиците. Имате една минута, още повече, че не сте член на тази, на тази комисия. Давам ви думата, но моля само за една минута. Благодаря. Аз не съм член на Комисията по економическите и парични въпроси, но представлявам хората от Кипър и много неща бяха казали за, казани за Кипър, както тук, така и в доклада. И аз съм направил предложение за изменение. 227 изменение е най-важното от тях. В него се обяснява, как присъединяващите се към еврозоната е трябва да приемат меморандум. През май 2011 взетите решения доведоха до огромни загуби за БВП на Кипър и ние се обърнахме към общността за помощ, но вместо да получим солидарност, имаше сериозен херкат и хората считат, че това е доста ам, неприемливо. Загубихме 4,5 милиарда την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι μονοπλευρές πολιτικές... ЕЦБ, Европейската комисия и МВФ наложиха мерки, които не доведоха никакви резултати. Не може да се прилага една и съща рецепта за всички. Така не могат да се решават проблемите. Е, има и двойни стандарти, тъй като видяхме какво се случи и тук с е, Дексия. Те поискаха огромна сума, защото имаха проблем. Ние поискахме само 5,6 милиарда. Господин Лаген каза, че ние сме поискали това, този херкат. Това не е вярно. Трябва да покажете доказателства за този си аргумент. Ние не сме искали подобно нещо. Считам, че 11-те изменения, които съм представила, засягат същността на въпроса и се надявам да бъдат прияти от комисията. Давам първо думата на Карас като съдокладчик. Искам да благодаря за проведената дискусия и за това, че докладът като цяло среща вашето одобрение. Молим ви за вашата подкрепа. Сами няма как да се справим. Очаквам с нетърпение предстоящите дискусии, които ще ни помогнат да постигнем компромис. Благодаря на господин Карас от името на ЕСИД, господин Йонг. Само няколко думи в заключение на днешното разискване. Аз се слушах внимателно всички изказвания. Оставам с впечатлението, че всички изказали се имах предвид, че това е много чувствителен и много символичен доклад. Е, и всички биха искали парламентът да вземе много силна позиция преди края на мандата си, защото това е Единствената институция, която се избира чрез всеобщо избирателно право е и в бъдеще би трябвало да има правомощия за контрол върху управлението не само в страните, които, за които се прилагат програми, но и в по-широк смисъл. Искам да благодаря на Отмар Карас Венгернен Ланген също подчерта днес, че проектът, който представихме, е отлична отправна точка и на базата на тази, този текст бихме могли да постигнем мнозинство. Много от а, изказалите си казаха, че не трябва да се идеологизира въпроса. Това е очевидно. Искам въпреки това да припомня, че в началото имаше много идеологически съображения, които предлагаха решения от страна на държавата. Имаше такива, които считаха и считат, че държавата е проблем. И ако не бяхме идеологизирали, тогава за какво ще ни служи оценката? Такива са реалностите. Аз съм Аз искам да кажа, че Отмар каза, че цифрите не означават кой знае какво, не ни казват кой знае какво. Но так, цифрите са такива, каквито са. 4-5 години има забавене в Гърция, също стагнация в Ирландия. Дълга е над 120% от БВП в три от четирите държави. И това, което доведе до кризата, продължава да е на лице. Не можем да кажем на нашите граждани, че кризата е приключила, всичко е наред. 1,5 са мултипликаторите, 10 евро спестени е, означава 15 евро производствени разходи. И за това и тройката трябваше да направи по-занижени прогнози за развитието на страните, за които се прилагат програми. Така че цифрите говорят. Става дума за хора, за мъже, за жени. И действително Комисията по заедостта изготвя доклад, но ние също трябва да направим оценка на въздействието на наличието или на отсъствието на споразумения в социалната сфера. В Португалия а, имаше постигнато съгласие за минималното заплащане, което обаче беше отхвърлено от тройката. И така, кой ще решава подобни проблеми? След като има съгласие между социалните партньори по минималната заплата, когато са взети решенията демократично, дали тройката има право да каже, че тези споразумения няма да се прилагат. Самата тройка няма правно основание и не са решени разминаванията в мненията вътре в самата тройка. Така че имаме истински проблем. Аз споделям безпокойствата, изразени от Шаран Болс, която си тръгна, но ги сподели тук, свързано с ЕЦБ и нейната независимост. Но не става дума само за независимостта на ЕЦБ, а за нейния мандат дали има мандат да налага бейлаут в Ирландия? Имаше ли мандат за да се произнася относно преструктурирането или не преструктурирането на гръцкия дълг? Всичко това не е обсъждано никъде. Нещата опират до а, демократичния подход. Да, ЕЦБ поставя такива въпроси, свързани с демокрацията. Всички днес се произнасят за това, че трябва да се разшири европейския механизъм за стабилност и това да се превърне в европейски валутен фонд, който да се управлява демократично. В този парламент не управляваме демократично, съгласно общностното право. Независимо дали става за различни една или друга политическа група, всички ние сме съгласни, че само демокрацията ще ни помогне да се намери решение. Разбира се, може да има някои условия, свързани с политиката, преди предлагането на помощ. Считам, че имаме възможност да постигнем добър компромис, стига всички да бъдат конструктивни и да не се правят такива изказвания, каквито се чуват в коларите. Искам да благодаря на всички и утре е, очаквам да се срещна отново с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря, господин Нок. Възможно е, това все още не е потвърдено, да се разгледат отново измененията на 20 февруари 2014 година, но все още не е потвърдено. Веднага след като имаме информация, ще ви я предоставим. Гласуването ще бъде на 24 февруари в ЕКОН и ще се гласува в пленарна зала през марта. Утре в 9 часа продължава заседанието ни. Това ще бъде съвместно заседание на ЕКОН и ЛИБЕ. Благодаря на всички за участието.